first topic is the agenda. Hallo, guten Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Добър ден, уважаеми колеги, уважаеми гости. И сега знам защо днес след обед трябваше да поема председателството на това заседание. Явно в края на есената вакансия движението в Брюксел още е много натоварено. И останалите ни колеги, <clears throat> с изключение на господин Бусой, явно са попаднали в задръстване. Но тъй като вече е 3.15, нека преминем към съобщенията на председателя. Получили сте покани за днешното заседание и екземпляр от дневния ред. Не виждам възражения срещу дневния ред. Добър ден на госпожа Юлия. С това дневният ред се приема. Протоколите от предходните заседания 24 и 25 септември и 10 и 11 октомври. Ако до края на това заседание не бъдат внесени възражения срещу тях, също ще се считат за приети. Dann habe ich noch einige interessante Mitteilungen няколко интересни за нас съобщения. Първо, както обикновено, заседанието ни се излъчва на живо по интернет. Нещо интересно във връзка с графика ни на работа. Кандидат-комисарят, който следва да замени господин Дали, ще бъде изслушан на 13 ноември следобед, между 13 и 18 часа. Целта на това заседание ще бъде изслушването на доктор Тонио Борг, излъчен от Малта. Ще му бъдат поставени въпроси, свързани с неговия ресор. Изслушването е организирано съвместно с Комисията по околна среда и Комисията по селско стопанство. Комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите ще разполага с около 30% от времето за задаване на въпроси. Dritte Nachricht, dritte Meldung ist, dass wir im Sekretariat von в секретарията на нашата комисия постъпи на работа нов сътрудник, госпожа Биргит Хар от Германия. Добре дошла! Това е една много интересна комисия. Не знам дали познавате работата й отпреди. При всички положения сте направила добър избор. Преминаваме към първата точка от дневния ред. Доклада на господин Бусой. Сред докладчиците в Сянка присъстват госпожа Рюле и госпожа Пети Кайнен. Господин Бусой, имате думата. Благодаря, госпожо пред всички колеги, които внесоха изменения. Благодаря им за работата по текста. Тъй като през тюркуазената седмица нямахме възможност да организираме среща на докладчиците в Сянка по това важно досие. Поддържахме контакт чрез сътрудниците си. Мисля, че изготвихме един добър текст. Ще се спра накратко върху внесените изменения. След това ще изслушам докладчиците в сянка. Някои изменения предлагат да се изясни приложното поле на директивата, най-вече във връзка с договорните споразумения. Мисля, че включването на договорните споразумения в обхвата на текста е единствената възможност за включването на медицинските лекарствените, извинете, продукти в обхвата на системата на обществено здравоопазване. Одобрявам също така и предложението за включване на биоподобните лекарствени продукти. Предлага се срокът за генеричните лекарства да се увеличи на 30 дни. Според мен това е добре, тъй като според някои държави срокът от 15 дни е прекалено кратък. Целта ни, както съм заявявал и преди, е да се въведат реалистични срокове, които да могат и да бъдат спазени. Трябва да продължим да правим разлика между лекарствени продукти, по които трябва да се направи оценка на здравните технологии и такива, по които няма нужда от такава оценка. Трябва да се вземат предвид и у нези продукти, за които срокът може да е по-кратък. Трябва да се вземе предвид и член 7 за включването в обхвата на системата на обществено здравеопазване. Има и някои изменения във връзка с прозрачността които не мога да приема. Не трябва да преминаваме отново към принципа на мълчаливото одобрение, така както е залегнал в член 3. Същото въжи и за задължението за мотивиране на решенията и за използването на обективни проверяеми критерии. Приемането на тези изменения ще доведе до вземането на произволни решения. То ще бъде крачка назад, ще отправим един противоречив сигнал. В крайна сметка се стремим към повече прозрачност, искаме държавите членки да спазват директивата. Не съм съгласен дали разбирам изменение 6. Тук е добавена формулировката временен но не знам дали замразяването на цените трябва да е временно или излагането на мотивите следва да е задължително само когато замразяването се налага временно. Ако замразяването на цените следва да се въвежда само временно, то съм съгласен, но не съм съгласен, ако е правилно второто тълкуване, което изложих. Изменение 75 на госпожа Прендергаст е малко по-амбициозно от предложението на комисията за прозрачността. В него се предвижда задължително публикуване на декларация на интереси, когато се вземат решения за възстановяване на разходите и за ценообразуването. Мисля, че това е едно добро предложение. По член 8. Мисля, че не е добра идея да се заличи целият член. Вярно е, че предложението на комисията е прекалено амбициозно, затова предложих да се заличат финансовите санкции. Предлагам да се заличи и формулировката за обещетението и да се включи препратка към компетентния орган в случай на неспазване на сроковете. Член 13 елементи, които вече са били преценени на етап издаване на разрешение за пускане на пазара. Тук приемам измененията на колегите. Те са включени и в моето изменение 99. Определянето на лекарствени продукти без търговска марка. Господин Фокс предлага то да бъде включено в точка от преамбюла 13 можем да обмислим приемането на изменение 99 по тази тема. Така ще избегнем включването на много дълъг списък в преамбюла. Уведомяването за проекто мерките. Този член е много важен. Става дума за член 16. Тези уведомления са източник на важна информация за комисията, дават и възможност да открие процедура за установяване на нарушение на договорите. Разбирам аргументите на някои колеги, а именно, че се вменява прекомерна тежест на държавите членки. Затова съм за по-малко категоричната формулировка. Трябва да се постанови, че държавите членки не са длъжни да спазят коментарите на комисията. Няколко думи за прозрачността на цените. Директивата визира прозрачността на решенията по ценообразуването, а не прозрачността на цените като такива. Това спада към компетенциите на държавите членки. Нещо повече. Прозрачността на цените, предвиждането на разпоредби в тази област би имало неблагоприятно въздействие върху системата на здравеопазване. Прозрачността на цените ще доведе до сближаване на цените в целия Европейски съюз, което би било в съзвучие и с принципите на вътрешния пазар, но не е установен вътрешен пазар в областта на лекарствените продукти по простата причина, че системите ни на здравно осигуряване са различни, има разлики в доходите на гражданите, има разлики и в цените на лекарствените продукти. И така по-бедните държави членки могат да заложат по-низки цени, а по-богатите по-високи. Ако се прибегне към сближаване на цените в посока към най-високата цена, то това ще се отрази неблагоприятно върху достъпа до лекарства в по-бедните държави. Ако пък Прозрачността на цените доведе до спад в цените, най-вече поради въздействието на външни фактори, то тогава няма да могат вече да се реализират печалби от пускането на пазара на лекарствени продукти. И това ще се отрази на всички ни. Единствените, които ще се възползват от прозрачността на цените са извършващите паралелна търговия затова лично не бих подкрепил измененията, призоваващи към прозрачност на цените. Поради същата тази причина аз самия внесох изменение, в което насърчавам държавите членки по-разумно да се възползват от външното референтно ценообразуване. Ще спра до тук. Позволете ми да благодаря още веднъж на всички колеги, които работиха по изготвянето на текста. Надявам се той утре да бъде прият. Oh, благодаря на господин Бусо и за подробното изложение. Двама докладчици в сянка са сред нас. Госпожа Пиетикайнен и след това госпожа Рюле. Благодаря. Първо, благодаря на господин докладчикът за отличното сътрудничество. Макар, че беше малко виртуално, поне моята помощ беше такава по време на тюркуазната седмица. Но работихме много добре и оценявам е, неговите конструктивни подходи в нашата работа. По мое мнение няма големи разногласия в е, парламента или между различните страни членки, между различните политически партии по темата. Според мен ние се опитваме да постигнем някакъв начин на взаимодействие с съвета за тази инициатива. Информацията, която имаме от съвета е, че те имат желание да се замрази цялата процедура. Затова че смятам, че нашия подход е много удачен и че по този начин ще можем да постигнем нещо, да работим за доброто на пациентите. Е, за Сроковете смятам, че е много добре е това, което предлагаме. 60-те дни, от, от, намаляване от 60 на 20 дни. Също оценката на здравните технологии, сроковете там, както и сроковете за генеричните лекарства. Там Действително има технически проблеми с някои страни членки. Аз лично съм за това срокът да е 30 дни. Също така съм склонна да подкрепя вашия анализ по член 16, а именно, че ще се създаде прекалено много бюрокрация за страните членки, затова не е необходимо да увеличаваме административното бреме за уведомления, защото това време може да бъде използвано по-успешно за изчистване на вътрешните процедури по одобряване на медицински продукти. Мисля, че е по-добре да оставим темата открита и да видим какъв компромис може да постигнем с страните членки в рамките на заседанието на съвета. Също въпросите за безопасността и принципа за ненамеса. Тук също имаме известни проблеми по отношение на формулировката от комисията. Може би трябва да се помисли дали да не се заменят някои фрази или думи там. Така че да се ограничиме само до формулировката достъп на страните членки до материали за научни изследвания. Два основни проблема – за е, нас е член 5, това, което говорихте за временното замразяване на цените. В духа на намаляване на бюрократичното бреме за страните членки, е, не би следвало да формулираме различни процедури за обявяване, за обявяване. А за прозрачността на цените много добре разбирам вашата позиция, но в края на кращата ние не правим опит да се хармонизират цените и затова според мен е много важно да сложим акценти върху това прозрачността на цените – защото е, това в края на кращата е в интерес на пациентите. Може би една европейска база данни за цените на лекарствата е предложение, което си струва да се обмисли. Благодаря. Госпожа Рюле, ще съм съвсем кратка. Съгласна съм с докладчика по повечето точки, върху които се спря. Имам само един въпрос, на който може да ми отговори и след това, а именно какво е становището му по изменение 40... 74 на госпожа Верньо. Проблем би било, според мен, ако държавите членки в бъдеще трябва да публикуват съобщение, в което да уведомят за това дали ще включат определени медицински продукти в обхвата на общественото здравно осигуряване или не. Това е само въпросът ми към докладчика. Какво е мнението му за изменение 74? А, е против. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind jetzt äh, in. Скъпи колеги, изправени сме пред дилема. Имаме още малко време. Искате ли, господин Бусой, преди да ви дам думата, да дадем за малко думата на комисията, ако желая да вземе отношение. Имаме време, тъй като господин Шваб все още не е тук. Филип Жован също все още не е тук. Представителят на комисията, сега ли желаете да вземете отношение или по-късно? Не, за сега не. Добре, господин Бусой, ще ви дам думата, за да отговорите на въпросите. Will... Благодаря. Ще отговоря в рамките на две минути, защото знам, че господин Шваб, той е немец, ще бъде тук съвсем точно на време. Разбирам позицията на госпожа Петикайнен. Благодаря и за конструктивните предложения. Благодаря и за разбирането на моята позиция за генеричните лекарства. Това е е въпрос, който ще бъде поставен и от страните членки в съвета. Така че 30 дни не е твърде дълъг срок. Много е важно да има ясни срокове и те да могат да се спазват, за да бъде прилагана и директивата. Разбирам и съображенията ви за пълната прозрачност на цените, но се надявам, че разбирате и моята позиция. Аз съм представител на нова страна членка, където цените на лекарствата са може би по-низки, но опитът да се върви в тази посока може да има неблагоприятни последици, но ще видим какво ще се случи. По въпроса на госпожа Руле. Аз лично не съм много за това да се приеме изменението на госпожа Верньо, но ще се опитам да разговарям с нея, да чуя какви са съображенията й. За съжаление, вчера не можахме да постигнем много компромиси. Зная, зная от предходния път, когато бях докладчик, че госпожа Руле е готова да приеме много голям брой от компромисите, които се предлагат. Има обаче огромен брой подадени изменения и няма да можем да удовлетворим желанията на всички. Но в края на кращата е важно да се постигне напредък в, по работата с директивата за да не се получават положения, каквито съществуват в момента, когато има цели списъци с лекарства, по които се връщат парите, а други, където, както се случва в някои страни членки, списъците не са съвременявани от години. Благодаря на господин Бусой. Утре в 10 часа сутринта ще гласуваме по текста. Господин Шваб сигурно сте чули вече, че спасихте репутацията на Германия. Тък му исках да преместим обсъждането по вашия текст за по-нататък дневния ред. Господин Бусой каза, че като един истински германец ще бъдете тук точно в 3.30. Имате думата. Благодаря. Чест за мен е доверието, което ми оказва колегата Бусой, но не използвах германски авиолинии, за да се придвижа до тук. Накратко ще ви въведа в становището си относно доклада за политиката в областта на конкуренцията на Комисията по економически и парични въпроси. В този текст се опитваме да се придържаме към основните компетенции на нашата комисия. Затова тази година подбрах четири области, различни от областите, които визирахме миналата година. Може би знаете, че миналата година също имах честа да съм докладчик по тази тема в Комисията по економически и парични въпроси. Бяха внесени редица промени, най-вече що се отнася до детайлността и дължината на доклада. Сега той е малко по-дълъг, тъй като се чества годишнина от създаването на вътрешния пазар. Нашата комисия трябва да се съсредоточи върху четири основни теми, относими към защитата на потребителите. Според мен по тези теми става дума за четири сектора – в които политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията следва да допринесе за надлежно отчитане на потребностите на потребителите в бъдеще и за създаването на подходящи рамкови условия. Първата област е свързана с мобилните плащания, така наречените електронни плащания. Този отрасъл продължава поради редица рамкови условия в банковия и економическия сектор да е силсън не само на ниво Европейски съюз, но и в рамките на отделни държави членки. И ако искаме да постигнем целите заложени в доклада на един друг колега, а именно да изградим цифровия вътрешен пазар, трябва да преодолеем силното разпокъсване на пазара на мобилни и електронни плащания. Трябва да го направим по-отворен, по-прозрачен, така че не само потребителите, но и предприемачите да имат реален шанс на този пазар. Втората област, която визирам в доклада си, е свързана с експресните услуги и въздушните товарни превози. Изискваме от Европейската комисия да извърши в спешен порядък проверка на въздействието на мерките, които се предприемат по отношение на този пазар върху потребителите. Американското дружество ОПС в момента се стреми към сливане с белгийското дружество ТНТ. По принцип няма никакви аргументи против едно подобно сливане, но проучванията показват, че има редица пазари, в които в резултат от едно подобно сливане би се стигнало до монопол за определени дружества. Т.е. на определени пазари само едно дружество ще може да предлага в бъдеще подобни услуги. Искаме комисията да провери какво ще е въздействието на подобни сливания. В областта на международната търговия, най-вече що се отнася до търговията с Съединените щати, не е осигурен равен достъп до пазарите. Искаме да бъде осигурен такъв равен достъп. Следва да обърнем внимание на това, че Съединените щати са много важен за Европейския съюз пазар, но не можем да приемем едностранно блокиране на американския пазар. Германските доставчици на почтенски услуги, например, изцяло се оттеглиха от американския пазар, тъй като той е толкова строго регламентиран, че не дава почти никаква възможност на европейските дружества да навлязат на него. Третата област е свързана с енергетиката. Преди няколко месеца господин Йотинкер даде зелена светлина за третия пакет за енергетиката. Мисля, че трябва да го обвържем с директивата за концесиите. Ако третият пакет за създаването на вътрешен енергиен пазар действително бъде приложен, то мисля, че реално имаме шанс да създадем, създадем извинете, енергиен вътрешен пазар. Ако действително отворим енергийния вътрешен пазар, то ще трябва обаче да осигурим и равнопоставеност за всички дружества. Четвъртата и последна област е свързана с пазара на МПС и по-точно на нови МПС. Действащите на този пазар дружества до момента имаха възможност да сключват договори с производителите за селективна дистрибуция. Но това е един подход, от който проистичат много високи разходи, а в бъдеще трябва да се занижат разходите на търговците на МПС. Комисията трябва да настоява за това да се установят принципи за правомерно поведение, за добросъвестност и от двете страни, както от страна на търговците, така и от страна на производителите. Секторът на търговията с МПС трябва да бъде регулиран подобно на строителния сектор. Това са четирите точки, които визирам в доклада си. Комисията по економически и парични въпроси доста бързо напредва в работата по своето становище. Не знам какъв е нашият график. Благодаря господин Шваб. Няма да имаме възможност за много подробни разисквания, тъй като не присъстват докладчиците в сянка. Обръщам се към другите представители на политически групи, които са тук. Аз ще се изкажа от името на социалистите, от името на либералите, господин Бусой. Искате ли да се изкажете от името на господин Хацимакакис? Не. Зелените нямат докладчик в сянка, няма го докладчика в сянка на ЕКАРЕ, на Обединената левица и на СД. От името на социалистите и демократите, току-що ми бе пред доставено становището на колегата Коферати. Няма да го чета, защото нямаме време. Ще го изпратя на другите докладчици в сянка по електронната поща. Така ще можете да се запознаете с становището на социалистите. Аз лично имам един въпрос, свързан с първата точка, за която говорихте – електронните плащания. Оставам с впечатлението, че бавно се постига напредък на този пазар. От една страна това е свързано с високите разходи за търговците, разходи по въвеждането на нови технически системи. От друга страна, клиентите не винаги смятат, че такива нови системи са достатъчно сигурни. Не веднъж се стига до пробиви в системата и за това клиентите са и по-здържани при използването на подобни системи. Бъдещето на тези технологии е всякакъв вид плащания да се правят само с едно устройство. Но не бива да забравяме, че сигурността на тези устройства трябва да е основен приоритет. В противен случай никакви нововъведения няма да могат да се наложат. Госпожа Рюле also der, der, ähm, der Märkte, der Balance zwischen den Herstellern und den Händlern Радвам се, че в сектора на МПС господин Шваб говори за постигането на баланс между търговците и производителите. Това е много важно, тъй като в противен случай постоянно се стига до изкривявания на конкуренцията, които се отразяват неблагоприятно най-вече върху малките и средни предприятия, например върху работилниците. Nun aus einem ganz konkreten Autoland. Ich stelle immer wieder fest, dass die Händler und ähm, die ähm, Werkstätten sich noch nicht ganz Аз э, често забелязвам, че Малките и средни предприятия не винаги са наясно доколко отворен е вътрешния пазар. Тук сега се безпокоим за това, че ще се загубят и гаранциите. Тези малки и средни предприятия или не знаят какво се случва, или се правят, че не знаят. И ние трябва да подадем достатъчно информация по този проблем. 27 ноември е срокът за подаване на измененията, 12 часа на обед. Обсъждането на измененията ще е на 17 декември. На 18 декември ще гласуваме. Сега обаче се безпокоя малко, защото си мисля какво присъствие ще имаме при гласуването точно преди коледа. Но в края на краищата директивата е много важна и ще е добре да имаме мнозинство. Ако не излезем с достатъчно ясно мнозинство от нашата комисия, няма да бъдат и достатъчно приемливи нашите становища. Господин Шваб, имате ли нещо да добавите? Заповядайте. Да, благодаря. Коментара ви за системите за електронни плащания и необходимостта да има достатъчно сигурност за транзакциите и че има проблеми с доверието на гражданите в тези системи. Безспорно, този въпрос е много важен. Ред потребители, които се ползват е, от е, тези системи, е, го правят и в момента и се сблъскват с услугите на една система, която е практически монополна. Електронните плащания са вариант на класическите банкови услуги и е много трудно да влязат на този пазар различни оператори, защото разходите са много големи. За това и хората всъщност имат възможност да се ползват от услугите само на няколко вече установени доставчици на тази услуга. За това е много важно пазара да е такъв, че да могат в него да се появяват и нови е, економически субекти. А, така и потребителите, които още не са убедени в тези системи за плащания, ще бъдат убедени в последствие. За сектора за автомобило за продажбата на автомобили. Смятам, че там Търговците би трябвало да имат доброволни споразумения с производителите, а в края на кращата тук си се оставя възможността тези споразумения да бъдат диктувани от производителите. Die Schwierigkeit liegt wohl eher auf der Vermarktung von Neuwegen Комисията в края на кращата тук застъпва само въпроса за излизането на пазара и за продажбите на нови коли. Herr Schwab. Благодаря, господин Шваб. Ние очаквахме много повече дискусии когато, по тази тема, когато изготвяхме дневния ред, затова и оставихме повече време. За съжаление, докладчика по следващата точка още не е тук, но ми казват, че е на път. Просто сега ще ви дам възможност да изпиете едно кафе за 10 минути.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

Нека да започнем отново заседанието. Докладчикът и повечето от докладчиците в Сянка сега са тук. И можем да започнем по работата по шеста точка възлагане на договори за концесии. Това е една много голяма част от нашата работа през тази година. Господин Жован, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще започна дискусията по измененията. 990 изменения, т.е. 754 изменения са подадени и 236 изменения към проекта от доклада, което прави общо 990 изменения. Знам, че темата предизвиква огромно, огромен интерес сред колегите и искам да ви кажа, че тази работа е плода всъщност на месеци съвместна работа между нас, между мен, докладчик, докладчиците в Сянка и други колеги. Ние работехме съвместно, съвместно нашите позиции се развиваха, така да се каже, в посока на сближаване, макар че не сме постигнали пълно единодушие до сега, но имаше е, много, много е, разнобой в позициите, а сега те все повече се сближават, т.е. голяма част от пътя е измината. Измененията имат за цел или да разширят е, направените предложения – и сред тях има неща, които ние общо решихме, че ще подкрепим. Именно изцяло, цялостното преразглеждане на основния текст от комисията. Второ, кое, въпрос, който е много важен. Има четири искания за отпадане на текст. Тези изменения са подадени от различни групи. Има дори предложение да не се приема подобна директива, защото има колеги, които считат, че няма нужда да се регламентира тази е, тема, тъй като си има съответните структури в страна, страните членки. Аз лично няма да подкрепя предложените изменения за отхвърляне на цялостния текст. Нека да кажа, че проект от доклада, който правя, е, сам по себе си изменя корено първоначалното предложение на комисията. Действително корено. И е, предложенията, които подаваме ние, вървят в посока на упростяване, новата е, основа за работа, е, която предлагаме с доклада, трябва да бъде разгледана в основи. Е, смятам, че дискусиите ще продължат с докладчиците в сянка и ще постигнем едни достатъчно уравновесени текстове, които да се радват на одобрението на мнозинството. Опитвам се да бъда оптимист, но като погледна назад мога да кажа, че ще имаме възможност да стигнем до едно интелигентно споразумение. Трето, много, много е, теми предизвикват е, различни мнения сред е, колегите. Някои искат да бъдем много по-твърди, други искат да бъдем много по-гъвкави от предложения текст и съответно се получават абсолютно противоположни предложения. Затова и работата по компромисните предложения не е никак лесна. Трябва да си има и съответните обосновки. Голяма част от разпоредбите обаче на проекто доклада, от предложенията се подкрепят. Първо се подкрепя тезата, че публичните власти имат свободата да избират начина по който се управляват съответните процеси. Знаете, че тази тема се дискутираше тук и тази теза излиза много ясно в доклада. Много колеги е, подават сходни изменения в такъв смисъл и ние ги подкрепяме. Второ, също така многобройни колеги застават зад възможността публичните власти да имат възможност да преговарят. Тоест, те да решават в какъв режим ще работят. Естествено, спазвайки основните принципи, равнопоставеност, равно третиране на кандидатите, прозрачност и така нататък. Но властите, публичните власти са тези, които си решават какви ще са правилата, които ще а, прилагат. Опитваме се и да дадем достатъчно елементи на гъвкавост. В това отношение аз съм оптимист, особено по отношение на а, дефинициите, примерно дефиницията за риски и така нататък смятам, че ще можем да постигнем интелигентни компромиси. Два момента дискутираме основни. Първо, изключенията по принцип и също така сътрудничеството между публични власти на различни страни, а също така и изискванията за екоустойчивост Надявам се, че там ще проявим достатъчно мъдрост колективно. Аз вече много говоря, госпожо председател, ще дам сега думата и на останалите, но има и две технически изменения, 240 е, едно изменение подадено като изменение от името на НП, но това не е, е изменение от името на НП, по-скоро на зелените. Мисля, че е просто въпрос на грешка. Е, към това предложение са се пред, пред, присъединили някои колеги от НП, но това не е предложение от групата. Предложението излиза от името на зелените. Също предложение 685, а, което включва изменение 106 за разходите за експлуатация, за включване на разходите за експлуатация, което още не е направено. А, ще е, има грешка в английския текст, за това, който иска да коментира това изменение, нека да погледне, моля, френския текст. Това е, госпожо председател. Благодаря за сега. Благодаря много за това пояснение. Има дума представителят, представителят на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Жерар докладчика и също така, че ни представите новия работен документ. Струва ми се, че това е една добра основа за работа с оглед на доста дългите списъци от изменения, които са подадени. Наистина така можем да постигнем целта, именно добра директива, която хармонизира ситуацията на европейския пазар. Действително съществуват най-различни критерии. Не искам да минавам през всички от тях, но нека съвсем накратко да се спра на някои от измененията, които а, са особено важни за нас. При дефинирането на концесиите докладчикът е постигнал текст още по-ясен от този, който имахме предви, е, преди. Ето защо а, смятам, че наистина е важно стойността да е толкова важна тук и също обърнатото внимание на цената. Също така, а, независимостта на а, обществените а, органи и власти, свободата им да решават по какъв начин да организират а, техните задачи във връзка с възлагането на услуги и също така смятам, че е много важно да се знае, че окончателната цел трябва да бъде да се осигури високо ниво на безопасност, сигурност и устойчивост, равно третиране, равен достъп до обществени услуги и също така принципите на прозрачност за обществените органи. Работата на докладчикът в тази област е включена, ясно се показва, че периодичните прегледи на осъществяването, прилагането на принципите за концесиите а, ще се публикува за широката общественост. Също така са включени а, услугите от обществен интерес и така става ясно, че директивата не трябва да нарушава свободата на публичните органи да решават по какъв начин да осъществяват а, услугите от обществен интерес. При а, екологичните критерии, те са изключително важни по отношение на процеса на приемане на измененията. Директивата не би трябвало да осъществява и прилага е, екологичния и социален аспект, определен вече или ангажиментите поети в държавите членки. Що се отнася до социалните и екологични критерии, когато говорим за технически изисквания и общи принципи, те са покрити в съответните членове за подбор, подбор и а, оценка на кандидатите. Друг важен момент. А, под договарянето три нива солидарност между партньорите в процеса на концесия в цялата верига. Ще работим с господин Жован. Сигурен съм, че ще постигнем добри компромиси и ще свършим добра работа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви много. Господин Босай има думата. Благодаря много, госпожо председател. Искам да използвам възможността още веднъж да изразя благодарност към господин Жовен за добре свършената работа по това предложение. Много трудна, трудна е неговата задача. Не е лесна и от количеството изменения, които трябва да обсъдим през следващите няколко седмици. Признавам, че не съм прегледал всички изменения. Това не е и цел на днешното обсъждане. Ето защо ще се огранича в основните моменти, на които искам да настоявам. Изключенията. Това е нещо много важно. Тази директива, много изменения разширяват изключения, разширява тези изключения. Не смятам, че това е добра идея. В някои държави членки предоставянето на някои услуги е характеризирано с конкретна организация, но не трябва да забравяме, че целта на съответното съответното законодателство е да има по-добра конкуренция, по-добра стойност за раз, разходваните пари на дънакоплаците. Също така, тук а, а, говорим и за свързаните предприятия, член 11.3. Тук е необходимо пояснение, трябва да се разясни съответната ситуация и вътрешното изключение. Много е важно това изключение да се прилага само при вертикалното затрудничество а, и при а, предприятия и субекти, които не са възлагащи органи. Също така, а, при вертикалното сътрудничество е важно да запазим конкуренцията. Трябва да се прилага само там, където се възлага договор на а, юридическо лице, което се контролира от възлагащ орган и единствено и само когато това юридическо лице не оперира на отворения пазар и е свързано с възлагащия договор орган. Също така при 10% от тези дейности ще трябва да има и конкурентност с други лица, които а, е, оперират в условията на отворен пазар. Принципите при тази вертикална, е, при това вертикално сътрудничество смятам, че трябва да се лечи алинея 2 е, при член 15, защото те излишно ограничават конкуренцията. Същото въжи и за предприятия, които съвместно се управляват от едно или от две или повече възлагащи органи. Това е съвсем различна ситуация от тази при едно а, контролиращо, възлагащо юридическо лице, защото а, се упражнява съответния контрол от а, различните звена на а, този орган. При това взаимодействие трябва на първо място да сме сигурни, че има взаимодействие и подобна мисия на съответните органи и също така тези предприятия да не действат на отворения пазар. При продължителността на концесиите, според мен тези договори е още един много важен аспект на, на тази директива и ние трябва да поясним, че тази продължителност трябва да се ограничи именно до периода, когато, в който е нормално един оператор да възстанови разходите, необходими за осъществяване на услугата и да се постигнат целите за изпълнение на съответната услуга. Накрая ще приключа с крайните срокове за предоставяне на оферта. Що се отнася до предоставянето на предложение, съм съгласен с организацията на членове 37 и 38, както е предложа докладчика, но според мен 30, 30 дни срок са много кратък срок. Има много възможности, които ще бъдат ограничени по, поради този кратък срок и а, фактически вървим срещу основната цел на а, директивата. Ето защо аз бих подкрепил 52 дни, както първоначално предложи комисията. И не на последно място искам да направя няколко бележки по модификацията на а, договорите за концесия по време на тяхното изпълнение. Както е казано много ясно, това са дългосрочни, сложни договорни отношения, което означава, че е необходима известна гъвкавост за тяхното модифициране, изменение по време на продължителността им. Според мен трябва а, тази модификация да бъде изключително и само с цел избягване на злоупотреба а, и да не са много сериозни модификациите, да не се влияе на основната цел на договорите, да не са съществени и а, освен ако те не са предвидени в самата а, цел на договора и а, да не съставляват повече от 15% от а, стоиността на договората. 5% ми се струва много малък а, прак, това, което е предложено от а, докладчика, но разбира се, с колегите ще обмислим, ще обсъдим този въпрос, сигурно ще намерим компромис. Благодаря още веднъж за цялата за всичките ви усилия, за добре свършената работа и с нетърпение очаквам да продължим да работим по а, тази изключително трудна и сложна директива с господин Жовен и с другите колеги. Благодаря. Благодаря, госпожа Рюле. Благодаря. Нека поясня, че не съм се запознала подробно с всяко едно изменение, но мога да кажа, че измененията са интересни, тъй като обхващат много широк диапазон. Много широк е диапазонът на измененията и в рамките на една политическа група. И това е свързано с неяснотата във връзка с приложното поле с целта на тази директива. Какво се цели всъщност с нея? Постигане на правна сигурност или отваряне на пазара? Аз оставам с впечатлението, че не е ясен отговорът на този въпрос и за политическите групи, съдейки по техните изменения. Целта, според комисията, е да се повиши правната сигурност, но на последните заседания на съвета комисията заяви, че се стреми най-вече към отваряне на пазара. Но за да се постигне отваряне на пазара, в тази директива трябва да се предвидят много по-строги изисквания в сравнение с директивата за обществените поръчки. Не би ми се искало този текст да доведе до отваряне на пазара като се има предвид, че държавите членки следва да имат право на осмотрение по отношение на това в каква форма да предоставят услуги. Доколкото разбирам изказването на господин Бусой, той е за отварянето на пазара, така че ни предстоят още разисквания за това в какво всъщност се състои целта на тази директива още един момент, който е много важен за мен. Поставихте ударението върху свободата, което според мен е чудесно, но Съдейки по някои изменения, внесени, например, от социалистите, оставам с впечатлението, че се визира не толкова свобода, дори напротив, предвиждат се много строги изисквания, също толкова строги, колкото изискванията по директивата за обществените поръчки. Но ако не се осигури право на осмотрение за публичните органи по отношение на предоставянето на концесии, то намаляваме не само тяхната възможност за действие, но и ускъпяваме услугите за дънакоплатците. Според мен в директивата трябва да се предвиди много по-широко право на осмотрение, текста трябва да отговаря на първоначално заложената от комисията цел, а именно облегчен режим, който да е насочен най-вече към осигуряването на правна сигурност. Както вече казах, има противоречия в измененията, внесени от отделните политически групи, Противоречиви са и изявленията на комисията. И като се има предвид това, мисля, че следва да отхвърлим предложението на комисията. То няма да доведе до повече правна сигурност, тъй като не е ясно какво се цели с текста. Отваряне на пазара или облегчаване на процедурите. Мисля, че ако приемем текста с тази неизяснена цел, ще отворим котията на Пандора ще трябва да се въведат много допълнителни процедури за изясняване на нормативната уредба. За това мисля, че трябва да отхвърлим предложението. То не е добре обосновано и от него не проистича допълнителна полза. Председателката, някой от колегите от е тук ли е? Не. От Обединената левица също не. Нямаме докладчик в сянка и от името на ЕСД. Трима колеги искат да се изкажат. Вайлер, Шваб и Вайс Гербер. Но нека първо да отправя един въпрос към докладчика, господин Жован. Въпросът ми е и към представителя на комисията. Малко се подразни, когато господин Бусой говори за това, че трябва да се ограничи възможността за вътрешно договаряне. У нас в Германия винаги съм отстоявала позицията, че би ни се искало решенията да се вземат по места – от съответните публични органи. Съответните публични органи трябва да вземат решение за конкретното организиране на процедурите. Съдебната практика на Европейския съд показва, че има възможности за вътрешно договаряне на места, където до преди 3-4 години не е имало такива. Затова, според мен, би било добре да се предоставят повече възможности за вътрешно договаряне, а не да се ограничават така както каза господин Бусой. Какво е мнението на докладчика? Че следва да се осигури повече гъвкавост или да се въведат по-строги изисквания? Господин Шваб и след това госпожа Вайс Гербер. Благодаря, госпожо председател. Неведнъж сме говорили по тази тема. Знам също, че нито аз, нито останалите колеги са се запознали подробно с всички изменения и това не ни улеснява в никакъв случай работата, но при все това нека благодаря на господин Жовен за извършеното до тук. То бе много градивно и насочено към постигането на консенсус. Отчетени са много от предложенията на докладчиците в сянка. С това, разбира се, не искам да кажа, че са решени про повечето проблеми. Член 11. Повече възможности за организиране на комуналните услуги на равнище общини. Това е едно добро предложение. Не знам обаче дали в него се отчитат всички непредвидени обстоятелства. В нашата комисия възложи извършването на три проучвания, за да си изясним мотивите за представянето на това законодателно предложение. По време на кюрклазаната седмица се запознах с тези три проучвания, но не ми се изясни целта на директивата. Много е трудно за колегите да се запознаят с една толкова сложна тема. Областта не само е сложна, но е и уредена по различен начин в законодателствата на отделните държави членки. Намесва се и политическият фактор. Много ни е трудно да си създадем обща представа още повече като се има предвид, че комисията не е обосновала достатъчно добре предложението си. Член 11. Мисля, че при обсъждането на тази директива не бива да забравяме, че както неведнъж е изтъквала и комисията, има правна неяснота. Дълго разговарях с докладчика по този въпрос. В неговата община е имало процедура по предоставяне на концесия, по която е трябвало да се сезира съдът на Европейския съюз. Неведнъж и Германия е трябвало да сезира Европейския съд във връзка с предоставянето на концесии. Така че всички ние имаме интерес от постигането на правна яснота. Трябва да намерим компромис. Компромиса трябва да се състои според мен в повече гъвкавост. Diese Flexibilität, da muss man glaube ich dann auch ganz offen sein natürlich. По отношение на процедурите. Тази гъвкавост няма да доведе до 100% отчитане на пазара. Dann entschieden wird, am Ende der Bürger ja auch äh, selber äh, ein Stück weit Но винаги, когато се намесва политическият фактор, трябва да се даде възможност на гражданина да се запознае с основанията за предоставянето на една или друга концесия. Има още много какво да се свърши, дискусията не е приключила. Според мен докладът е една добра основа за по-нататъчни разисквания. Госпожа Вайсгевер. Благодаря. Първо благодарности на докладчикът за отличната работа. Благодаря, господин Жован. Имам обаче няколко момента, които искам да дискутирам и се надявам, че ще можем да решим проблемите по един конструктивен начин. Първо, споделям е, позицията на госпожа Руле. И аз не съм единствената. Доста други колеги също ни подкрепят в е, това, че според нас добавената стойност от тази директива все още не ни е ясна. Продължавам да се питам, защо е необходимо да се приема подобна директива? Е, в края на краищата концесиите много рядко са трансгранични – И е, всички е, проблеми, които могат да изтекат от отпускане на концепция, могат да се решават по силата на съществуващото законодателство. Освен това, с приемането на настоящата директива ще има необходимост да се преразгледа и е, ред други нормативни актове, което не е в посока на упростяване на бюрокрацията. Говори се и за подкрепа на малките и средните предприятия, но не виждам какво прави директивата в това отношение. Искам да подкрепя също и госпожа Вайлер в нейния коментар за сътрудничеството между местните власти и е, така нареченото вертикално сътрудничество. Е, в края на краищата, както предлага и комисията, когато става дума за публични, за обществени поръчки, цялата тази тематика не трябва да бъде засягана от директивата. Но Факт е, че много от местните власти биха искали да имат права да възлагат концесии. Поне в Германия случаят е такъв. И много често местните власти искат да имат правото да упражняват така нареченото вертикално сътрудничество, т.е. да възлагат концесии на по-низки нива от своите а, органи. Освен това, в последствие ще трябва да се преразгледат и директивите за обществени поръчки и за услугите. Не трябва да забравяме и това. Говори се за ангажирането на частен капитал. Ние трябва да направим така, че когато се прибягва до частни капитали, съответните инвеститори да не получават лъвския пай от възможностите за вземане на решения. Прага от 90% според мен трябва да бъде преразгледан и да остане 80%. И отново да се замислиме и за принципа на пропорционалност. Защото, може би, тук трябва да се визират само дейностите, пряко свързани с концесията. Ние сме подали ред и изменения. Надявам се, че ще можем да постигнем конструктивни решения по тях. Още една тема праговите стойности, особено за концесии, които са на ниски е, стойности. В края на краищата няма международни направна норма, която да регулира подобни теми. Затова трябва да помислиме какво да включваме в изключенията. Господин Жовен е очертал някои области, обаче не е споменал други по отношение на изключенията. Аз смятам, че трябва да се помисли примерно за водния сектор. За електричеството се говори в доклада, там си има ред специални отраслово, специално отраслово законодателство. А дерегулирането на пазара на услугите, свързани с водоснабдяване, е много опасно. Трябва много добре да помислим, трябва да направим така, че да има възможност да се реагира и да се правят и търгове в области, които не носят големи печалби. Аз лично съм много против дерегулирането на спешните услуги. Подали сме изменения, надявам се, че ще постигнем компромиси, но аз лично не съм за тази директива изобщо. Преди да дам думата на комисията за коментар, искам да отговоря на госпожа Вайс Вие много правилно ме цитирахте, а аз все пак смятам, че има нужда от подобен законодателен текст, защото трябва да има правна сигурност. А, също така, примерно, има отрасли, където има нужда да има спешни услуги, като здравеопазването, и там може да се мисли за подобни инициативи. По въпроса за праговите стоености, действително можем да обсъждаме този въпрос. Там този въпрос се поставя и е, в доклада на господин Тарабела за обществените поръчки. Аз е, имам въпрос към господин Жовани, вече го зададох, но ако мога да помоля, когато обобщавате дискусиите, да очертаете отново вашата позиция по отношение на праговите стоености, за които говори госпожа Вайсбергер. Смятате ли, че цифрата трябва да е 90%, 80%, 85%? Има огромно количество предложения. Нека да чуем вашето мнение. Сега давам думата на представителя на комисията. Mit der Kommission, bevor die Kommission etwas sagt, das Wort ergreifen. Wir können ja Gesetze machen, wenn wir zuständig sind. Das heißt, wenn sie möglich. Благодаря за представената ми дума. Наистина трябва и би следвало да създаваме законодателство тогава, когато то е необходимо, когато трябва да постигнем конкретна цел и тази цел може да се постигне с законодателство. Три критерии имаме. Те са доста по-различни доста се различават един от друг и когато се обърнем към пресата, вестниците и медиите в различните държави, специално в Германия, като че ли има доста а, неохота спрямо а, настоящото законодателство и законодателния процес във връзка с различните спасителни пакети и така нататък. Но хората като че ли напоследък не могат да разграничат точно европейското законодателство и националното законодателство, това, което се прави на национално и на европейско ниво. И ако разгледаме всички негативни а, доклади в медиите, ще видим, че наистина а, и когато се опитаме да ги спазим, да речем еквивалентите на а, 100 вата, кружки, а, аз самият се опитах да го направя а, и ми се струва, че има а, области, в които това не е необходимо, е, трябва да ограничим законодателство в абсолютно най-необходимите области, а не да се разпростираме навсякъде. Струва ми се, че само частично има полза от това и само защото е предложение на комисията, трябва да го приемаме. Колеги, смятам, че трябва да изпратим тази идея, че щом има предложение, има доклад, че трябва да продължим нататък. Моля ви да не го приемате по а, някакъв погрешен начин. Нека правим а, разум и да си дадем сметка, ако е необходимо да го направим. Ако не, просто да не си губим времето, а не да извършваме дадена дейност и да продължаваме нататък, да подлагаме усилия, само защото би било възможно. Мисля, че в тази област има много скепти цизъм и в голяма степен той е а, обоснован. Комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. А, нека да благодаря за всички коментари и изменения, които получихме, за работата, която тази комисия свърши в тази област. Комисията оценява високо а, тези усилия заради сложността и а, комплицираността на тази тема. Оценяваме също и доклад, доклада на докладчика, предложенията за решение в него. Смятаме, че той се движи в правилната посока. Наистина предлага добри решения за темата, която трябва да бъде регулирана. Смятаме, че текстът е пояснен, опростен и в този смисъл комисията може да се присъедини към проекта, предложен от докладчика. Разбира се, имам голем, голям брой а, изменения, които отиват в различни посоки. Аз няма как да ги обсъдя всички, но ще направя някои още коментари за дадени теми, които като че ли са от особена важност. Но нека а, също така да а, откликна и на това. А, този въпрос, който повдигнахте за целта на директивата. Смятам, че стана съвсем ясно. На първо място тази директива е инструмент за поръчките от обществените органи, т.е. обществените средства, които, кое, който регламент в момента не съществува. Така че ако трябва да се а, направи поръчка за 40 години, а, имаме дадените изключения и нямаме разграничение, да речем, между доставки и услуги и не са включени конкретни адаптирани решения, но в тази директива се гарантира достъп до економическа дейност за всички оператори в Европейския съюз, защото тук говорим за вътрешния пазар, вътрешния пазар, единния пазар за публични, за обществени поръчки, за това било то финландски, немски или британски оператори, имат право да на достъп до економическа дейност, която се извършва някъде, включително малките и средни предприятия, което е и отговор на въпроса как тази директива би подпомогнала малките и средни предприятия, именно предоставяйки достъп до тази економическа дейност. Идеята е да се предоставят максимално прости правила. Това е инструмент за обществени, а, възлагане на обществени а, поръчки, договори за услуги. А що се отнася до по-конкретния блок от а, изменения, а именно отхвърлянето, разбира се, че комисията не не е очаровано от този тип изменения, но разбираме, че това е единия вариант. Все пак обаче приветстваме готовността да се работи и по другите части от директивата и отхвърлянето е просто един от вариантите за действие. По поясняването, наистина много полезни пояснения дават различните изменения, а именно, че тук не се приватизират по някакъв начин обществените услуги, а се дава достъп на всички оператори. В този смисъл смятаме, че тези изменения са много полезни, както и тези а, за услугите от, от обществен интерес, където се подчертава свободата на обществените органи да организират а, предоставянето на тези услуги по най-добрия възможен начин, при изключенията. Ако тази директу, директива а, трябва да има смисъл, естествено, че трябва да има и субект. Така че ако се изключат всички услуги от обществен интерес или от неекономически интерес, то тогава мисля, че има изменения, които противоречат на съдебната практика. Съда каза много ясно, че а, тези услуги се покриват от а, съответните директиви. Така че, изключвайки сектори, които се покриват в тези услуги, не е подходящо. Що се отнася а, до услугите от неекономически интерес, трябва да е ясно, че макар а, правилата за конкуренция да не се прилагат тук, тези услуги се прилагат правилата за а, обществени поръчки. Подосъмняването Наистина добро предложение е да се поясни, че не се покриват, че услугите за водосъмдяване не се покриват от приложното поле на тази директива. Тук в предложението на комисията следваме обществ... съдебната практика и отиваме крачка по-напред, като включваме и а, вътрешното взаимодействие на обществените органи. От страна на съда не се казва толкова ясно, но наистина смятаме, че трябва да се предложи тази възможност, свободата да се утвърди на обществените органи, така както се казва в член 15. Но все пак едно предупреждение. Разбира се, че и съда много ясно пояснява, че тук става въпрос за взаимодействие между обществени органи и съответно всяко участие на частен капитал е изключено. А, така че а, имаме съответното прилагане на тези правила. И не на последно място, членовете за модификациите, измененията на а, договорите. А, те са опростени като правила от страна на комисията, за да се даде допълнителна яснота и също да се следва и съдебната практика. Ето защо смятаме, че това е полезно като предложение. И един последен общ коментар от моя страна, а именно измененията, свързани с предложението на държавите членки в съвета. Там има много общи моменти, така че и държавите членки и самите предложения имат общи, обща основа. И така имаме а, много а, добра база за по-нататъчно обсъждане. Благодаря ви много. Äh, Видях, че госпожа Рюле иска да вземе думата, но имам въпрос към комисията. Не знам дали отговорихте на въпроса ми за праговите стойности. Добре, госпожа Рюле, правилно ли разбрах, че услугите от общ интерес, съгласно тълкуването на Европейския съд, попадат в приложното поле на този законодателен текст. В такъв случай става дума за доста разширително тълкуване. В договора от Лисабон ясно е постановено, че единствено държавите членки разполагат с компетенции в областта на услугите от общ интерес. Смесени компетенции са на лице само по отношение на услугите от общ економически интерес. Що се отнася до услугите от а, общ а, интерес, в предложението на комисията а, това подлежи на определение от страна на държавите членки. Това е необходимо и с оглед на съществуващото законодателство, но тук подчертаваме, че изключването на услуга от общ интерес от обхвата на директивата не се счита за възможно от страна на съда, защото редица а, разгледани а, там примери, като например а, Евровасер, а, сочат точно в обратната посока. В другия а, в другата област. Малко по-различна е ситуацията, но не напълно, т.е. е ясно, че няма напълна, пълна свобода при определенето на праговете, тъй като това противоречи на международните договори между Европейския съюз и трети страни, където се определят прагове. И е, в този смисъл, ако преговаряме по друг начин за праговете, така може да се противоречи на тях. И така, при, в областта на договорите за строителство има поне две двустранни споразумения, в които те се определят. Въпросът ми бе дали може да се сключват подобни двустранни договори. Председателката. Да, и на мен би ми се искало в писмена форма да ни отговорите за какви видове договори става дума. Тук в нашата комисия сме по-склонни да се обявим за увеличаване на праговите стойности, но от друга страна сме достатъчно разумни, не искаме да имаме проблеми с трети страни. Би било добре да ни дадете писмено разяснение за видовете договори. Има ли други желаящи да се изкажат? Не. Мисля, че доста подробно обсъдихме въпроса. Затова сега ще дам думата на господин Жован. Мерси, мадам la présidente. J'ai pris fébrilement des notes. Аз много старателно си водих бележки. Надявам се да съм разбрал всички въпроси. Първо, Нека да кажа, че като вземаме думата и кажем Европа се занимава с всичко, това се приема много добре. Но, а, ние започваме тази дискусия, защото Вярно е, че с такава оговорка всяка аудитория ще бъде спечелена, но а, ние следва да сме наясно, че ние изграждаме Европейския съюз, че бавно, макар приемаме е, общностни норми, и ние сме тук, за да създаваме законодателство като цяло. Ние сме тук, за да заставаме зад колективния начин на управление и се надяваме, че в един бъдещ момент много неща ще бъдат общи от е, севера до юга на Европа. Така че не може да се казва, че няма нужда от подобен текст. Първо, Питахте ме за моята философия, за това какво смятам, в какво вярвам за този е, доклад. За мен концесиите са един допълнителен инструмент, с който разполагат обществените органи. И ние трябва да ги разглеждаме именно като инструмент – и съответно трябва да внимаваме тези концесии да не се превърнат в начин на приватизация през задната врата. Това е инструмент в ръцете на публичните власти, които могат да го използват или да не го използват и толкова. Не може и не е необходимо сега да дискутираме дали е, сектора на водоснабдяването, да речем, трябва да бъде е, даден на концесия или не. Въпросът е, е съответните власти да могат да изберат дали те ще управляват този процес или ще го предоставят на други. Тоест е, да имат възможност също така и примерно временно да използват този инструмент. Тоест да имат възможност за определен срок да дадат на един концесионер да управлява съответния отрасъл. Има ред а, хора, които считат, че текста не е добър, именно защото дава такива възможности за приватизация. Но всъщност подобни лица всъщност застават зад това, да защитават настоящата система, в която економически оператори са получили възможността да работят в определен отрасъл по много неясни и безкрайно дълги договори. За мен, извинявайте, това си е чиста приватизация и за това, когато се правят тези неща, това трябва да се прави прозрачно, е, с равнопоставеност на кандидатите и без ущърп на е, гражданите. Няма да повтарям, но все пак е, имайте предвид колко много решения е приел Европейския съюз по тематиката концесии. В изграждането на Европейския съюз е необходимо да имаме една регулираща норма. И за да отговоря на колегите, съвсем обективно мога да кажа, че концесиите всъщност са една е, трансгранична тематика. Sauf pour 1,3% du capital. 1,3% du capital. Едно дружество, Васър, което е всъщност публично, е, е, частно дружество, само 2% са публичните капитали от него и то в момента се е, занимава с услугите по водоснабдяване в региона на Бордо. И ето, такива съвсем реални са проблемите. Освен това, това дружество не е френско. Тоест, въпросът с концесиите е трансграничен. И ако а, публичните власти искат да ангажират и частни е, капитали за предоставяне на определени услуги, добре, нека да го направят, но нека да има и прозрачност. Нека те да могат да имат реална възможност за избор. Макар, че така чисто по исторически съображения е, този процес е сложен и то за всички страни. Не бива да се поставят и прекалени ограничения, трябва да имаме начин да предоставим а, и възможности и време за приспособяване на системата. Аз лично бях кмет на една а, община близо до Париж. 70% а, от а, е, публични средства бяха ангажирани в една концесия от 2004 година и не можехме да е, задействаме правилата по конкуренция, защото този договор съществуваше от много години. Но 2012 година този договор бе анулиран. Именно по съображение на това, че не е имало равнопоставеност на кандидати, не е имало прозрачност. И е, един договор за 200 милиона евро бе анулиран, просто защото не бяха спазани изисквания за прозрачност и така нататък. А, и не искам това да се случва с никого. Затова ви говоря директно. Ние трябва, не, не бива да мислим, че понеже винаги сме действали по този начин, няма да променим системата. Ще дойде един момент, в който е някой от е, правната система ще се произнесе. Ето, вие тук не сте спазили правилата за конкуренция и този договор ще бъде анулиран. Ето, това може да се случи всеки момент. Затова ние трябва да направим начин да излезем от този затворен кръг. А начина е да формулираме ясно какво е включено и какво подлежи на изключение. Трябва да има проста и ясна процедура за, публи... за частните капитали, много проста процедура и процедура, която да... И елементи, които включ... се включват тук, просто процедура, в която да се казва, трябва да има два етапа. Първо, като публична власт, аз искам да има е, конкуриращи се оферти по тази и тази тема. И второ, казвам, ето аз избирам еди кой си по определени съображения. И в такъв смисъл аз правя това, което желая, т.е. в рамките на правилата, които съществуват. И по този начин се управлява този процес много прост. А, местните власти, публичните власти няма да имат никакво допълнително затруднение, просто ще има една гаранция, че ние правиме нещата по, една, по един начин, когато където всички са равнопоставени. И когато определени обществени власти решат, че искат да управляват определено отрасъл, е, те самите може. И тогава обаче не трябва да има възможност да се дават концесии. И ние казваме, затова има изключение и казваме това съвсем ясно. Е, съображенията за цифрите какви са? един публичен орган, да речем в Париж, събирането на отпадъците, да речем, който управлява този процес е, сам. В един момент той решава, че е, иска да е, управлява същия процес и в Страсбург. Тогава трябва ли да има оферти, конкуриращи се? Именно тук се намесват тези 10% за, за стоеността на дейността на публичните органи, за да не почне да се прави кой каквото си иска и за да има защита за конкуренцията. Но нека ясно да кажа, това не е елемент от приватизацията. Публичните власти трябва да имат те е решаващата сила, да решават какво да направят и да решат дали да отдадат на концесия определена услуга или да я управляват те самите. Или, ако ще ангажират частни капитали, когато ще ги ангажират, това да се прави на конкурентна основа. Именно за да се избегнат а, такива проблеми, каквито се сблъсках аз лично. Не може да се отпускат концесии, е, защото това се е правило така, или защото те са ми приятели, или защото е, те са се занимавали с това. Аз е, лично бих бил много по-спокоен, ако има ясно формулирана процедура и ако концесията се предоставя на тези, които се справят най-добре. Положението в е, което се смесват публични и частни капитали, е, ще създава много трудности. Нека да не си е, правим иллюзии. Ние във Франция, колегите смятам, че си спомнят също, приехме един подобен закон преди 5 години, именно с цел да се борим с корупцията. Защото определени обществени власти избираха определени концесионери само по съображение за леснота, така да кажа. И аз не знам дали при нас ще се появяват отново проблеми в това отношение, но смятам, че с този текст целта ни е именно да избягваме такива проблеми. Nun gut, ähm, wir haben noch drei Minuten. Благодаря. Имаме още три минути. Бернадет. Благодаря. Аз искам просто да благодаря на докладчика за това, което каза той и да ви обърна внимание, че последният пример, който той даде е много важен. Във Франция има подобен закон и това е един от малкото закони, които никой никога не е поставил под въпрос и от който се възползват с удоволствие – всички нива на управление и национални, и местни, и регионални власти, защото се въведоха елементи на прозрачност, на равнопоставеност, на защити и за потребителите, и за публичните власти. I said we have not that corruption in the Аз виждам, аз казвам, че примерно в Германия ние нямаме корупция в сектора на водо... водните услуги, а във Франция имате закони и имате корупция. Председателката, накрая ми позволете да благодаря на господин Жован за изложението му. Накрая то придоби малко философски нотки, но отправи важно послание към всички европейски граждани. Няколко думи и за закона, за който говорихте. Казахте, че приемането му преди 25 години във Франция е било приветствано от широката общественост, тъй като целта на акта е била борбата с корупцията. Не можем да кажем, че в Германия, например, в областта на обществените поръчки няма корупция. Мога да ви дам немалко примери за длъжностни лица на местно равнище, които са били задържани в следствения арест по подобни обвинения. Наскоро бях в Сицилия в рамките на посещение на Комисията за борба с организираната престъпност. Корупцията в Сицилия не е маргинална тема. В това число е, що се отнася до концесиите и обществените поръчки. Мисля, че това въжи и за редица други държави, и то не само в Южна Европа и държави от Централна Европа биха могли да се възползват от един нормативен акт в тази област. Трябва да признаем, че в хода на финансовата криза в редица държави членки се обостри проблемът с корупцията. Навсякъде ще се намерят изобретателни хора, които ще се опитат да заобиколят нормативната уредба. Мисля, че задачата на Европа е да въведе прости и ефективни структури. Няколко думи за гласуването. Господин Жован, ако правилно разбирам, е предвидено то да се състои на 18 декември. Гласуването по този важен доклад, по всички компромисни изменения и по многобройните изменения. Защо Наблягам на тази дата. Координаторите трябва да са наясно, че това е последната възможност за гласуване преди коледната вакансия. Така че Нека координаторите добре обмислят още, още веднъж тази дата. Не трябва да рискуваме по време на гласуването по толкова важен текст в залата да присъстват петима-шестима колеги. Благодаря. Това бе всичко по тази точка. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред. Но докладчикът по този текст все още не е тук. Няма го и господин Енгел, който е докладчик в Сянка. Докладчикът от името на социалистите, извинете, докладчикът в Сянка от името на социалистите е на път насам. Госпожа Рюле е тук, господин Дежонг току-що влезе в залата. Нека прекъснем за две минутки. Господин Тарабела е на път насам. Um... Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Уважаеми колеги, уважаеми гости, уважаеми сътрудници. Темата е интересна и много спорна темата, по която говорихме до тук. Същото въжи и със следващата ни точка от дневния ред. Докладчик е господин Марк Тарабела от групата на социалистите и демократите. Става дума за възлагането на обществени поръчки. Господин Тарабела. Мерси, мадам ла президент, шер колег. Благодаря, госпожо председател, колеги. Преговорите за обществените поръчки постигнаха голям напредък миналата седмица. Постигнахме споразумение и по процедурите, и по същество. Трети, седми и втори е, член е, останаха да бъдат договаряни. Има още няколко изменения, по които сега преговаряме. Пето и десето. И девето. Темите за малки и средни предприятия са много важни за нас. Очакваме да чуем позициите на отделните партии. В четвъртък ще се срещнем с докладчиците в Сянка. Сега е, основните теми, които бяха очертани на срещите с докладчетите в сянка. Тема 7 за прозрачността. Тук имаме за цел да засилим правната сигурност и да няма варианти, които се приемат по подразбиране. Така че ако има възможности за варианти, те трябва да бъдат превидени още в е, търга. По тема 8, е, която за мен е много важна, сме на път да изготвим окончателната позиция на парламента. Предлагам за това да се спрем предимно на чисто економически и финансови критерии, да не вкарваме емоции. За прозрачността, за нас това е основна тема, член 18, където се говори за поверителност на данните. Там постигнахме доста уравновесено предложение. Отчита се възможността да се публикуват е, данни за договора, без да се публикува поверителна информация за изпълнителите. Дебата по тази тема бе проведен с всички представители на групите и с отговорниците за е, досието от всяка отделна комисия по този начин се надявам да постигна достатъчно балансираност на предложенията за компромиси. Така и ще можем да избегнем евентуалните разочарования. По отношение на прекалено ниските оферти, е, знаете, че има такова явление, опитваме се да дефинираме тези неща. Става дума за оферти, които създават проблеми за обществените поръчки, защото е, са свързани с проблеми след спечелването на търга за изпълнението им. Така че е, се опитваме да формулираме и критерии за запазване на конкуренцията и е, за борба с е, дъмпинга. Не смятам, че можем 100% да се справим с проблема, но смятам, че можем да достигнем до някакъв вариант. Много колеги обаче не искат да се коментират конкретни цифри. По отношение на контрола, тук слагаме акцент върху механизмите за управление. Комисията не е дефинирала орган за управление съвсем достатъчно експлицитно, но е, искаме да бъдат подтигнати страните членки, които нямат такъв орган, евентуално да го създадат или да предприемат съответните процедури. Сега, що се отнася до федералните страни, където не е задължително да има национален орган, но той може да е федерален на ниво регион, на ниво провинция, те трябва да имат съответните правомощия и е, тогава няма да се иска създаването на национален орган, но да има такъв национален орган в страните, където той не съществува. Приложното поле и дефинициите ще обсъждаме утре. И се надявам да я получа подкрепа за измененията по член 16, тема 8. Става дума за достъп на малките и средни предприятия до на обществени поръчки в, под формата на консорциум. Това е една добра практика, примерно в Италия. А, така, че е, да може малки и средни предприятия да се сдружават, за да могат да подадат една обща оферта за извършване на определена услуга, която в противен случай те не биха могли да извършват. Има опит в страни членки, е, където подобна практика е много положителна. Има огромен брой е, изменения. Е, постигнали сме немалко компромиси. Смятам, че по тази тема специално е, няма да имаме проблеми с компромисни изменения. Е, ще има възможност да имаме компромиси за принципа на субсидиарност и на запазване на свободата на страните членки да решават, включително и на местно ниво. Аз съм за предложението на комисията за разделяне на услугите тип А и тип Б и за формулиране на социални услуги, защото също така и настояването да има гъвкавост и прозрачност. Разбира се, темата разделение А и Б е много щекотлива, безкрайни са измененията и списъците, някои са напълно произволни предложения за разделение на тези две категории. Мисля, че първо трябва да започнем с това да приемем едни общи норми – ако искате е, да е, подадете изменения или да зададете въпроси, заповядайте. Е, ние сме раздели предложението на няколко основни теми. Една част от тях вече сме дискутирали, остават още няколко да дискутираме. Vielen Dank, Mark Tarabella. Председателката. Благодаря на Марк Тарабела. От името на християн демократите господин Шваб, който ще представлява господин Енгел. Няма представител на либералите. От името на зелените ще се изкаже госпожа Риоле. Господин Дежонг ще се изкаже от името на Обединената левица. Не е представена ЕКАРЕ. Е. Господин Шваб и след това госпожа Риоле. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до досието за обществените поръчки, подобно на досието за концесиите, то се обсъжда вече от доста дълго време, като визираме конкретни теми. Мисля, че разделянето на измененията на групи е много ефективен подход трябва да се ориентираме по моментите, които упомена господин Тарабела в изложението си. Очуден съм, че той толкова подробно се спря върху социалните услуги и приоритетните и неприоритетните услуги. Съвсем друго бе становището, което изяви спрямо печата. Много е трудно за нас да отправяме послания към обществеността по някои общоевропейски теми. Едно подобно разминаване според НП е проблем. Господин Тарабела не каза истината, като заяви спрямо белгийската преса, че Европейската комисия е излязла с предложение за либерализиране на социалните услуги. Това изказване на господин Тарабела не бе нищо друго, освен израз на популизъм. Може и да го приема, ако бе направено в навечерието на избори, но това не бе така господин Тарабела е направил изявление, което няма нищо общо с намерението на комисията. Не разбирам защо той толкова подробно се спря върху приоритетните и неприоритетните услуги. Не разбирам и неговото изказване пред пресата. Мисля, че то е било опит за дискредитиране на предложението за директива. Според ЕНП трябва да се осигури отваряне на европейските пазари. Съгласно предложената директива следва да се приложи система, която да заложи на економически най-изгодната оферта да се основава на една справедлива и процедура, която е публично достояние. Следва да се намали бюрократичната тежест за възложителите. Това са основните цели, на които залага нашия докладчик в сянка господин Енгел. Въпреки всичките критики правят по отделни моменти, призовавам колегите също да се обединят около тези цели. Ще продължа на френски, тъй като колегата Енгел ми е дал текста си на френски. Нашата група е НП е готова да направи доста отстъпки, но имаме и някои червени линии. Например, не искаме този текст да се отклонява от описаната вече цел, а именно да се а, подобри а, положението социално по отношение в някои държави. Все пак може много ясно да обясним, че всички економически оператори трябва да спазват а, социалните закони, в държавите, в които оперират и да не нарушават а, други законодателни актове в а, Европейския съюз, по-конкретно директивата за командироване на служители. А, колегата а, каза, че би било да се направят предложения за изменения, в които, по които може да се направи компромис, но много малко отстъпки виждаме страна на социалистите. Ако не постигнем компромис, ще трябва да отхвърлим а, голяма част от тях. Ще продължа на немски. В член 15 и това е изразено и в становището на колегата Енгел, ЕНП се обявява за формулировка, която да е в съзвучие с директивата за командироването на работници с решението по делото Рюферт на Европейския съд. Ако ми позволите, ще прочета формулировката този път на английски. Ще се опитам да съм по-бавен. Стопанските субекти трябва да спазват екологичните, социалните и трудовоправните норми, които са приложими на мястото на предоставяне на услугите или извършване на доставките съгласно националното и европейското законодателство. Когато това е необходимо, следва да се спазват и колективните трудови договори както и международните конвенции в областта на трудовото и екологичното право, така както са изложени в приложение 11. Би следвало да е достатъчно в една европейска директива водещият принцип да е европейското законодателство. Не би следвало да има препратки към индивидуалните национални уредби. Трудно е да се аргументира една такава позиция, особено като се има предвид, че Европа в момента е в трудно положение, но според мен по същество това становище е правилно. По член 9 мисля, че в съвета в момента вървим в посока разумно решение. Е НП е против създаването на огромен централизиран орган, който да поеме всички функции по надзора но, както каза и колегата Тарабела, има редица държави, в които има най-разнообразни канали за комуникация. Европейската комисия би трябвало да има представа поне за един от тези канали за подаване на информация за обществените поръчки. Трябва да се въведе система, която да не е прекомерно бюрократична, да е приемлива за държавите членки. Все още не сме говорили за десета група изменения. Затова сега ще дам възможности на другите колеги да се изкажат. С удоволствие ще ги изслушам. Благодаря. Преди да дам думата на госпожа Рюле, Бих помолила господин Шваб да предостави на бюрото текста, изготвен от господин Енгел, така той ще може да бъде предоставен и на господин Тарабела и на другите докладчици в Сянка, за да се запознаят по-подробно с него. Така ще направим и с текста на господин Коферати. Госпожа Рюлен, искам да благодаря на докладчика за доброто взаимодействие. Но, според мен, има и един съществен проблем. Когато разисквахме темата тук в комисията, стигнахме до извода, че един от основните проблеми във връзка с системата за възлагане на обществени поръчки е, че тя прекомерно се е усложнила. И причината за това е не само европейското законодателство, но и неговото въвеждане по места в държавите членки, както и практиката на Европейския съд нормативната уредба на обществените поръчки е изключително сложна. Първоначално целта ни бе да я упростим, да я направим по-гъвкава. Но нито веднъж до момента не сме говорили именно по този въпрос. На срещите на докладчиците в Сянка обсъдихме много детайли, но не и този основен въпрос, който ще е решаващ за приемането или не на директивата. Аз бих посъветвала моята политическа група да отхвърлим предложението. Разбира се, можем да постановим, че не трябва да има препратка към най-низката оферта. Не бива да се залага, според мен, на най-низката оферта, но как да направим така, че възложителят да избере економически най-изгодната оферта. Той ще избере економически най-изгодната оферта само ако има правна сигурност, ако не се стигне до положение, при което да се сезира съда. Към момента договори с обществени поръчки се сключват с оферентите, представили най-низката цена, защото това е по-сигурно. Много европейски възложители ще ви кажат, че залагат на най-низката цена, тъй като това е единствената им възможност да постигнат правна сигурност. И в този текст има недостатъчно добре определени понятия и това отваря вратички за сезиране на Съда на Европейския съюз. Необходими са ни ясни определения, точно определени понятия. В противен случай няма да има никакъв смисъл от новата директива. Говорихме за приоритетните и неприоритетните услуги, услуги от тип А и тип Б. Комисията премахна услугите от типа Б, но това ще доведе само до разширяване на приложното поле на директивата. Това ли целим обаче, като се има предвид, че първоначално сме заявили, че целим повече гъвкавост? Казахте, че повече не бива да се прави разлика между услуги от типа А и типа Б, но аз мисля точно обратното. И имам предвид не само социалните услуги, имам предвид правните услуги. Сериозно ли твърдите, че ако, например, една община иска да предяви иск спрямо някаква, спрямо едно дружество, извинете, трябва да обяви състезателна процедура, процедура за възлагане на обществена поръчка. Не мисля, че това е целта. Мисля също така, че ако искаме да облегчим режима, трябва да въведем изискване за последващо публикуване. Това според мен е напълно достатъчно. Не разбрах това, което казахте в началото за вариантите. Най-вече малките и средните предприятия постоянно изтъкват, че искат да има възможност за представяне на варианти. Трябва допълнително да обсъдим този въпрос. Не мисля, че тук трябва допълнително да осложняваме процедурата. И още няколко последни коментара по колективните трудови договори. Не съм съгласна с господин Шваб. Става дума не само за страни от Европейския съюз. Става дума и за държави като Норвегия и Швеция. Миналата година в Страсбург разговарях едва ли не с цялото Министерство на труда в Норвегия и представителите му бяха много загрижени във връзка с тази директива, тъй като тя не им дава възможност да се позовават на колективните трудови договори. Знам, че трябва да се спази решението на Европейския съд по делото Рюфелд. Но трябва ли да прилагаме това решение едно към едно? Или може би по-скоро трябва да приложим малко по-малко категорични формулировки? Трябва да се преразгледа директивата за командированите работници. Това бе искането на парламента. Всички политически групи се обявиха за преразглеждане на тази директива. Има държави членки, в които трудовото възнаграждение и условията на труд се уреждат по силата на колективни трудови договори. В други те се уреждат по силата на нормативна уредба. Трябва да се намери баланс между двете системи, така че да се отчете положението и в страни като скандинавските. Viel Zustimmung zum letzten Satz. <laughs> Ja, Herr Kreuzmann, für die Видях доста утвърдителни кимания е при последното ви изречение. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Нямам съмнение дали ще постигнем а, това опростяване, което целим. В системите за обществени поръчки, колкото повече оставим като отворен вариант, толкова по-голяма несигурност а, имаме. Когато имаме оферти, които не спазват напълно правилата, имаме много примери за тази област. В това отношение, да речем в областта на услугите по водоснабдяване канализация, когато в крайна сметка се получава оферта, а тя не отговаря на основните цели, практически се стига до ситуация, в която трябва да се повтори процеса. И да, трябва да има гъвкавост, за да се постигне най-добрия възможен вариант. В крайна сметка трябва да се даде на всички равна възможност. Що се отнася до а, крайния срок за рамковите споразумения. Действително, ние бихме предпочели да проявим а, разум тук и да се приеме 6 месеца като срок. Действително ще има и ситуации, в които това не е подходящо. Но, госпожо Руле, ако не можем да постигнем упростени по-директен подход а, какво да направим, ако немската компания Deutsche Bahn не може да а, постигне съответните условия, разбира се, че трябва да има и други варианти. Трябва на всички интересите да бъдат предост... защитени. А що се отнася до най- економически изгодната оферта, това е доста ясна ясно понятие. Не смятам, че немското решение е толкова лошо. Не трябва да се предпочита винаги най-ефтиния вариант. Трябва да има прозрачност в голяма степен, така че по време на процедурата всички доставчици, всички оференти да знаят къде стоят, какво се случва и така целият процес да не може да бъде поставен под въпрос, що се отнася до обслужването на всички интереси, като социален и, и а, екологичен аспект. Разбира се, не трябва да се а, възлагат договори при неясни обстоятелства, когато не е ясно какво се случва. Така или иначе трябва да настояваме на тази прозрачност, можем да имаме по-малки доставчици, по-големи доставчици, могат да се разграничат проектите на няколко по-малки. Това е възможно, но трябва да бъде обосновано подобно решение, когато е подходящо да има един голям договор, който да се възложи и в този случай трябва да има съответната обосновка. По услугите А и Б, видове А и Б, въвеждането на това като категоризация ще доведе до по-голяма сложност. Бих а, спрял тук и а, когато става въпрос за тези преговори, трябва да сме наясно, че те ще са сложни, времеемки е но нека направим това, което е необходимо. Може би трябва да а, се разграничим от идеализма и да действаме прагматично. Към следващия оратор. А, да, свършили сме доста. Трябва да видим как ще действаме от тук нататък. Когато имаме сложни процедури при обществените поръчки, има много а, ясно преимущество за големите а, фирми, които разполагат с големи звена, а, юридически отдели, които могат да се справят с всичките тези сложни системи, а малките и средни предприятия нямат възможност. Ето защо трябва да им се даде шанс. Благодаря. Благодаря, господин Кройцман, казва председателката. Екаре не са тук. Има думата следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. А, и аз искам да отправя благодарности към докладчика, който е положил много сериозни усилия по този епичен, бих казал, проект. Съгласен съм с господин Шваб в а, частта, в която той изрази загриженост по отношение на някои от противоречията в областта на, обла... на услугите за социална сигурност и евентуалната им пра... приватизация. Ние нямахме намерение да се включваме в тази работа и... и е жалко, че трябва да се извършва всичко това като а, дейност. Два момента искам да засегна. упростеността и възможността обществените органи да извършват своите, своята дейност свободно и да а, следват принципите, които са си поставили. Не е нужно да транспонираме дума по дума решенията на съда в нашето законодателство. По-скоро трябва да разгледаме как най-добре можем да се информираме от тях, тъй като не, повечето от тях са плод на големи противоречия. Важен е въпроса за праговете. Ние редица предложения направихме за увеличаването им и да се установи къде е добавената стойност за този тип законодателство в Европа. По-конкретно смятам, че трябва да се разгледат обстоятелствата, в които се озовават малките местните и регионални власти, за да се прояви разбиране и към тяхната ситуация. Не смятам, че трябва да диктуваме на а, местните регионални власти как точно да организират работата си. Все пак а, трябва да се очертаят техните а, отговорности и да не се впускаме в управление на, а, на тяхното равнище. Важни са моментите, свързани с лицата, даващи информация за нередности и корупция. Също така смятам, че а, окончателните цели на този проект са от изключително висока важност. В крайна сметка това, което ние очертаваме, това, което формулираме като текст, трябва да е плод на ясните ни цели, за да не провокираме редица съдебни а, въпроси и решения в резултат на това а, законодателство. Не съм сигурна, че ще постигнем добър резултат, но със сигурност има много работа, която трябва да се свърши. Благодаря много а, казва председателката. А сега давам думата на следващите оратори. Е, господин Балдасари, господин Жован. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин а, Тарабела за Херкулесовия труд, който е положил. А, тук трябва все пак да си е, припомним нещо. Тук не разработваме а, е, директива за договори за обществени поръчки в Германия, Финландия или Швеция. Разработваме директива за 27 държави членки, всяка от които има конкретни обстоятелства. Ние трябва да ги а, отчетем с съответното внимание. И така, какво се опитваме да постигнем с тази директива? Според мен, искаме най-накрая системата за договори за обществени поръчки в Европейския съюз да бъде максимално прозрачна. Тя не беше достатъчно прозрачна в миналото, защото имаше много грижа за близките и приятелите, вместо грижа за справедливостта. Трябва да има истинска конкуренция. Необходими са принципи за тези договори. И да си задам въпроса, трябва ли да имаме, искаме ли да имаме качествени договори с добри резултати или искаме да дадем приоритет на добрите предприятия в Европа, които искат да заплатят добре на своите работници или да спазваме екологичните стандарти, или пък искаме просто да си остане този сектор с малко по-низко ниво на законосъобразност. Не. Ми се вярва понякога, че а, много често а, нередностите в, тази, в този сектор, в тази област се считат за италиански проблем. Не е така. Има много а, работещи, които са и в други страни. И дали става въпрос за предприятия, в които има и а, организирана престъпност, и как да разграничим всички процеси. Мога да кажа Италия, мога да кажа и Румъния. Сигурен съм, че всички държави има подобни проблеми, но какви са гаранциите, които трябва да използваме за а, основа? Член 69. А, нереално ниски а, оферти. Ако имаме едно предприятие, което прави оферта за 37% по- малка стойност, цена, отколкото средната от останалите. Какво означава това? Как е възможно това предприятие да извърши услугата и как можем да гарантираме, че решението, което ще вземе обществения орган, ще е от най-добрия обществен интерес. Важно е да имаме принципите, свързани с справедливостта, Същото се отнася и до член 66, критерия за най-економически изгодна оферта. Аз а, съм работил в тази област. А, и понякога знам, че единственото, което е необходимо е при проверка да се съберат необходимите работници, да види инспектора, че всичко върви както трябва, а пък след това да се обяви, че не е възможно да се извърши услугата, както е посочено. Но какво правим тук, когато подобни случаи. Някои казаха, че има твърде много социални критерии на господин Тарабела от социалистите, така че това е нормално. А, пък също така беше казало, че, че няма достатъчно а, екологични критерии. Ами това е а, обекти на други директиви. Идеята за консорциумите и за групите са хубави. Има и други добри идеи, така че бих казала, така че бих казал, че ми се нрави идеята за надзорен орган. Ако да речем една немска фирма работи в България и има една естествена а, тенденция да се гледа това, което се случва в собствената държава. Тогава, ако нещата не вървят както трябва, към кого се обръщаме? Така че трябва да има един орган, който съблюдава за прилагането на директивата в Германия, в България, дали всички я спазват. И ако някои органи не я спазват, какво правим? Ако тук имаме различните ни политически е, гледища и дадем приоритет на тези аспекти, в крайна сметка ще успеем да съставим регламент, правила за този пазар в Европа и той ще ни помогне да преодолеем економическата криза. Благодаря. Господин Балдасари има думата. А, виждам и госпожа Рюле. Предполагам, че искате да отговорите на току-що казаното. Господин Жован, съгласен ли сте първо да чуем госпожа Рюле? Заповядайте. Благодаря много. Нека заявя, че има и директива за правните средства за защита. И тя въжи и за договорите за обществени поръчки. Ако в държавите членки не могат ефективно да бъдат сезирани съдилищата, то трябва да се е, реформират съдебните им системи но има нормативна уредба на ниво Европейски съюз, що се отнася до средствата за правна защита. Няколко думи за критериите. Критериите трябва да бъдат количествени. Ако са на лице количествени критерии, те могат да бъдат подложени на проверка от Съда на Европейския съюз, може да се обоснове и възложителят. Председателката, благодаря. Директивата за правните средства за защита много добре си я спомняме. Доколкото си спомням, докладчик тогава бе колегата Тобан. Текстът бе прият с мнозинство, с единодушие, извинете, но явно не е много добре познат държавите членки. Сюже. Господин Жован, два или три момента имам да коментирам. Аз съм от другата страна на бариерата, както знаете, работя по другата тема и искам да поздравя докладчика за отличната работа. Първо, въпроса за сътрудничеството между публични власти. Това съвсем не е маловажен въпрос. въпроса за 90% от дейността. Мисля, че е, термина дейност е много неясен. Какво означава това? Оборота, е, колко разходи, е, доставката на храна, например, или какво е? Трябва, трябва да е ясно как се формулира дейност като 90 и съответно тези 90%. Същото въжи и за директивата за концесиите. После 11 ти член сътрудничество между публични власти и така нареченото вертикално сътрудничество. Е, същите са проблемите, които коментирах и преди това. Смятам, че просто трябва да се включи един нов член, където съвсем много, много ясно да се е, формулират възможностите за сътрудничество и какви възможности има за прехвърляне на пълномощия на властите на местно ниво. Мисля, че в момента, когато четем е, предложението, е, не съм съвсем сигурен какво точно гласи текста. Затова съм въвел и изменение 172 за тази цел. Още две изменения подавам. Не знам дали ще коментирам в подробности. Става дума за правилото за реципрочност. Така че да не излезе, че всички е, обществени поръчки да бъдат иззети примерно от Китай в близките 20 години. Изменение 12, 99 е, и още едно имат е, именно за цел да регулират този въпрос за е, реципрочността. И трето, не сме в тази тема, но така или иначе говорихме за това, за изключването на кандидати, които не спазват и критерии, свързани с околната среда или социални критерии. Защо не бих казал, но все пак е, трябва да има ясно, ясно сен критерии. Освен това и е ясно разграничение между двата типа критерии. Ако, примерно, някое дружество е било осъдено, да речем, за това, че негово поддружество е, е си е позволило волности. А, какво означава това, че дружеството майка ще бъде изключено от всички възможности да участва в а, обществени поръчки във Франция, Икея, знаете, всички го познаваме и ние си купуваме меблите от там. Та във Франция те се преследват по съдебен път за нарушаване на работното законодателство. Не знам какво ще се случи, защото в момента се развива процеса, но в края на кращата, ако нещо се е случило в Париж, ако двама директори са имали много така персонално виждане върху законодателството за трудовото законодателство, какво цялата Икея ли ще бъде изключена от възможността да участва в търгове? Така че трябва да се помисли по тази формулировка, която може да се обърне срещу нас. Въпросът е да се следват все пак принципите на общия интерес. So, э, liebe Kollegen, wir haben ja ein... Председателката, скъпи колеги, проведохме много оживено разискване, което можем официално да продължим до 6.30, но искам да дам думата на представителя на комисията и на господин Тарабела. Още двама-трима колеги ще се изкажат. Първата от тях съм аз, а след това Кетрин Стайлер и Андреас Шваб. Ще направя три кратки коментара по обсъденото до тук. Първо, много успорваните критерии по които вече сме говорили неведнъж. И друг път съм казвала и сега ще го повторя. Време е да се въведат стратегически критерии. Преди 7 години не приложихме този подход, тъй като темата не бе на дневния ни ред, тогава тя не бе толкова деликатна. Към момента действат редица регионални и национални закони, в които се визират критерии, в това число и в Германия. Господин Барние заяви, че стратегически критерии, като например новаторството или екологичните критерии, за него са напълно приемливи. Що се отнася до спазването на колективните трудови договори, то те би следвало да са общо приложими би следвало да се спазват националните, трудови, националните колективни трудови договори. Трябва да се въведе задължително изискване за такова спазване. А иначе, колкото повече критерии се въведат, толкова по-сложни ще станат процедурите. Не съм против критериите, но би следвало някои от тях да се формулират под формата на препоръки. Би следвало да се даде на местните и регионални органи съответното право на осмотрение. Би следвало, например, кметът на една община заедно с Общинския съвет да реши за коя обособена позиция от поръчката, кои критерии са приложими и защо. И ако тези критерии след това залегнат в договора, залегнат, извинете, в изискванията, то оферентите ще знаят дали ще им бъде възложена поръчката или не. Ако една община заяви, че няма да заложи само на най-низката цена, а на най-устойчивата оферта, то това към момента е много добре приложимо към поръчки с по-малка стойност. Но различно е положението с поръчките с по-голяма стойност. И така, трябва задължително да се въведат критерии за устойчивост, но може би не с задължителен характер. Показаното от господин Балтазаре, мога да говоря конкретно за положението в Италия, тъй като бях наскоро на посещение там, в Сицилия. Както кметът, така и прокурорът заявиха, че би било добре да се въведе така нареченото сертифициране за борба с мафиотските структури. Марк Тарабела може би може да се изкажете по-подробно по този въпрос. Ако дадено дружество е нарушило закона, то би следвало неговата оферта да може да бъде отстранена от процедурата. Може би можеш да кажеш по какви деяния към какви деяния, извинявай, извинете, се прилага тази процедура. Следващия оратор. Мисля, че за сега май дискусиите ще се ограничат само между докладчиците в сянка, но искам в момента да коментирам нещо. Например, в клаузите за изпълнение на договорите трябва да се включва, например, и нивото на заплащане. Като в Обединеното кралство не може да се оспорва по правен път, ако подобно изискване се включи в изискванията за търга. И искам да попитам какво ниво на заплащане ще се приема? Минимално заплащане, нормално заплащане за стандарта на живот – в един отговор в, към парламентарен въпрос комисията отговори, че може да се включва изискването за заплащане към условията за търг. Ähm, Господин Шваб. Госпожо председател, ще се спра върху казаното от госпожа Стайлер. То е свързано и с решението на Европейския съд по делото Рюфелд. И същевременно ще взема отношение и по казаното от госпожа Рюле. Не би следвало да се допуска възприемането на разнородни изисквания за размера на трудовото възнаграждение – ако в Норвегия се следва колективния трудов договор, то трябва по някакъв начин да обвържем този подход с формулировката всеобщо приложим. Но не искате да не се позоваваме на решението Рюфел, доколкото ви разбирам. Добре, значи сме на едно мнение. Сега само трябва да решим коя е най-добрата формулировка може да се направи пряка препратка към директивата за командированите работници, например към член 8 алинея 3 от тази директива. Разликите между директивата за обществените поръчки и директивата за командированите работници няма да ни доведат до никъде. Двата текста трябва да се съгласуват решихме да запазим разликата между услуги от типа А и типа Б. Онези, които искат да се присъединят към господин Тарабела и госпожа Рюле, приемат, че за определени услуги искаме да запазим определено ниво на гъвкавост и тези колеги могат да се позоват на разликата между услуги от типа А и типа Б. Имам предвид услуги, като например правните услуги. Много важна е и гражданската защита. В Италия тя се осъществява от почти военизирани структури, в други държави по-скоро от частни структури. Господин Балтазаре правилно заяви, че директивата следва да е приложима не само към отделни държави, а и в целия, в целия Европейски съюз. И за това би трябвало да се предвидят допълнителни канали за информация информация, която да се подава по сравнително небюрократичен път. Има такава възможност по член 84. Крайна сметка трябва да се заложи на економически най-изгодната, а не на най-низката оферта. Това бе всичко от моя страна, госпожо председател. Има още много малко време до гласуването, а трябва да работим интензивно по отделни формулировки. Затова бих се радвал, ако докладчикът и колегите му наистина работят усилено, за да постигнем и добър резултат при гласуването. Председателката, комисията. Messner ist nicht da. Ähm, ach ja, ist gut. Frau Paola Zanetti, bitte schön. Merci. Euh, je faire trois, trois... Три коментара имам. Първо за услугите. Нека да коментираме едно основно понятие, което от време на време се загубва, когато коментираме услуги от типа А и Б. Директивата, независимо дали настояща или бъдещото предложение, не покрива услугите, т.е. има услуги, които се покриват и такива, които не се покриват. Т.е. не става дума за видовете услуги, а за организацията на предоставянето им. И съответно възложителят е този, който решава как да организира тези услуги. Т.е. дали да ги е, предостави навън е, посредством обществена поръчка, в този случай тогава услугите вече попадат под обсега на директивата. Може, това може да е услуга от тип А или от тип Б. И в предложението за бъдещата директива това могат да бъдат е, всички услуги, изброени в приложение 16, социални услуги и така нататък. Тоест, е, всичко зависи от е, е, държавата членка, ако тя реши да предостави тази услуга на обществени поръчки или ако реши по закон да ги организира тя самата, в такъв случай тези услуги няма да е, попадат под обсега на действието на директивата, независимо дали са те услуги от тип А или от тип Б дали се фигурират в приложение 16 или не. Това оточнение искам да направя, защото ми се струва, че това се забравя, когато човек обсъжда тип, услугите тип А или Б. Тоест, директивата покрива всички услуги, а ако съответният възложител реши, че те ще бъдат обект на, публична, на, на обществена поръчка. Тоест, е, това зависи от вида на режима, който избере страната членка или възложителя. Първо беше това. Второ, е, въпроса за управлението. Тук в съвета и в вашата и комисията се направиха много усилия за изготвяне на дефиниции, които да бъдат възприяти от всички да са най-добри. Но тези дефиниции трябва и да се прилагат. За момента процента на грешката е много съществен, което води до много санкции, свързани с структурните фондове. Така че по отношение на управлението, комисията има още много какво да направи структурите, органите, начина на организация. Ясно е, че страните членки решават как е, да управляват целият този процес, но според нас е изключително важно да има един списък от задачи, които трябва да бъдат изпълнени, е, от проверки, които трябва да бъдат направени, е, с цел борба с измамите и корупцията а също така и за да се прилагат по подходящ начин законодателните уредби. И трето, графикът. В момента приключва обсъждане на работната група в съвета по публич... обществените поръчки. Те разглеждат консолидирания текст на, клас... на директивата. Следващата седмица ще се е, разглежда директивата за специалните отрасли и на 21 ноември в Корепер най-вероятно е, ще трябва да получиме мандат за класическия текст на директивата. Това е за ваша информация. И накрая, разбира се, службите на комисията са на ваше разположение за всички допълнителни пояснения или въпроси, които можете да имате. Благодаря. Господин Тарабела, за да приключи по темата. Благодаря. Нека сега да започна по ред на изказванията. Господин Шваб. За не бива чак толкова много да правите изводи от това, което съм казала на пресата, защото ставаше дума за един конкретен случай. Не, не ставаше дума за това какво е правила комисията или комисар Бърние не съм поставил под въпрос неговата капацитет да работи в интереса на гражданите и не смятам, че всичко трябва да се решава по въпроса на търговете. Но комисията също работи по, под определен натиск. Там има, разбира се, отлични служители, но има и хора, които независимо от това, което се случва, е, са склонни да искат всичко да върви в посока на приватизацията. И това, което, срещу което аз е, възразявам, е практика, която вече съществува. В е, проекто предложението член 74 се казва, че страните членки могат, ако искат, могат да предоставят определени услуги на обществени поръчки и има съответно изброя... изброяване в приложение 16. Там се включват и социалните услуги. И е, вследствие на това предложение имаше огромна реакция тъй като аз лично мога да бъда обвинен и парламента може да бъде обвинен, че ето създаваме една клауза, която предвижда вече и бъдещото приватизиране на социалните услуги в страните членки. И когато искаме да създадем един по-добър законодателен текст, за да подобрим процедурите, за да не за да предотвратим възможността за неправомерно е, извършване на обществени поръчки, за да няма, за, за да се борим с липсата на контрол и на прозрачност, аз е, смятам, че е, трябва ясно да заявим, че ние работим за интересите на хората. Но това означава не само интересите на работещите, но и интересите, примерно, на работодателите. В момента там има много нелоялна конкуренция, примерно в хотелиерството или в строителството, в области, където масово се съществува практиката на работа на черно. трябва да сме възможност да, да имаме инструменти, е, да е, има съответни санкции и е, свързани с процедурите за обществени поръчки за предприятията, които не спазват законодателството. Те, сега, дали това ще се прави с европейските директиви, дали ще се прави с международни споразумения. Между другото, не, ние не всички страни членки са е, подписали конвенцията от 1994 година, но има и международни споразумения за условията на работа. Трябва да има някаква сила на закона, която да санкционира. А, именно за да не се получава такъв социален дъмпинг. За това и коментирах, е, говорих с комисар Бърние е, по този член. Искам да получа просто пояснение от комисията и съответния при, прав, е, прилож, съответното приложение 16, свързано с член 74. за да е ясно и какво е приложното поле други коментари, които вие направихте по отношение на управлението. Мога да кажа, че като цяло, разбира се, има някои малки изключения. Като цяло вървим много добре по отношение на дефинициите. И е много важно да мислим е, как ще стиковаме, така да се каже, дефинициите в тази директива и директивата за концесиите. За, колекти... за сътрудничеството, за, колек... за възможността малки и средни предприятия да правят колективни оферти – Директивата за командированите работници също дава възможност за такова съвместно кандидатстване. И за нашата група е необходимо закона да покрива всички е, съответни групи и да няма и разлика в практиката в в различните страни членки. Правилно казахте, че тук не приемаме директива за отделни страни членки. Госпожо Руле, не мисля, че разбрах добре какво казвате, когато казвате, че възложителя трябва да има сигурност. Естествено е, че трябва да има, но вие казвате, че с, при срещата си с местните власти са ви казали, че е, търсенето на най-економически най-изгодната оферта не създава правна сигурност за местните власти. Аз не знам дали вие говорите от името на вашата група, но е, в края на краищата ние е, точно с това искаме да се борим. Да няма диктатура на офертата за най-низката цена, да има и спазване на други критерии. Аз също съм дискутирал тези въпроси с шведското правителство. Те специално са за това да има социални критерии. там, знаете, че държавата в социално отношение взима много сериозни мерки и когато се говори за борба с социалния дъмпинг, те са напълно за това. Те са очаровани от позицията, която аз заемам. Господин Кройцман. Аха, видях къде сте. Je disais donc, monsieur Kreutzmann. Та казвах, господин Кройцман, че е, с вашите съмнения за упростяване и аз ги споделям. Ние винаги се опитваме да упростяваме, но май не успяваме и това е много жалко. сега, когато предлагам да отпаднат някои неща. Разбира се, че трябва да има партньорства за иновации, че трябва да има конкуренция, че трябва да има конкуриращи се оферти. Да, така е. Но на практика никак не е лесно да се прилага. На някои места това става, на други не. И аз мисля, че тези неща трябва да бъдат ясно дефинирани в е, текста. Няма да се бориме с вятърни мелници, ако не дефинираме ясно процедурите. Трябва да кажем, че има място в тези процедури и за здрава конкуренция, е, за иновации за малките и средни предприятия. Разбира се, голяма е нашата загриженост те да могат да бъдат конкурентоспособни. способни. Те, разбира се, много зависи и как прилагат страните членки директивата. Ако не успеем да доведем нещата до успешното и прилагане, няма да сме направили нищо. По тема 4, е, е, тя е основен момент е, на упростяването и мисля, че става въпрос не само да се упростява, но и да се даде възможност на малките и средни предприятия да участват много повече и много по-добре в търговете за обществени поръчки и да не бъдат само една фалшива почтенска котия, а да могат ефективно, реално да се включват в търговете. Господин Де Йонг, вие изказахте безпокойства за социалните услуги и риска те да бъдат приватизирани. Настоящата тенденция в края на краищата е да се дава възможност на публичните власти да организират съответните услуги и то при определени условия, но по начин, по който те желаят, т.е. да имат автономност да организират своите услуги по начин, по който възнамеряват. Тази е, тема е, я повдигнах и господин Жовен. Отново е, не хвърлям камък в градината на комисията по отношение на упростяването, но като докладчик имах възможност да работя по текста, който като цяло върви в добра посока, което не винаги се случва това тук в парламента. Аз се радвам и е, смятам, че ние с докладчиците в Сянка сме е, на едно и също мнение или имаме съгласие по основните въпроси. Господин Балтазаре, аз ви е, поздравявам, поздравявам и председателката, че не ви прекъсна в толкова дългото ви изказване, но е, смятам, че е, вие изчетохте едни изменения, които не са само ваши, госпожа Петикайна направи също. Смятам, че много лесно обаче ще можем да постигнем компромис с вашето предложение, защото в края на краищата за нас, нашата цел е да оздравим а, по обществените поръчки. Възложителя не бива никога да забравя, че в края на краищата той е представител на гражданите и търси услуги в интерес на гражданите и че обществените средства трябва да бъдат разходвани по най-ефективен начин, като се стимулира и реалната економика. Но това трябва да се прави по един прозрачен начин, без разхищаване на средствата. Вие коментирате, че е, мафията съществува само в някои страни. Не, не е така. Мафията е навсякъде. На някои места е по-видна, на други по-малко. Но в никакъв случай не съществува само в Сицилия. И е, политиците са за това, за да управляват един процес, който в никакъв случай не е лесен, но е символ на борбата с е, мафията. Това беше една малка политическа скоба. Euh, е, господин Жовен, сътрудничеството между е, обществените власти, да, там и процента не е ясен, да, трябва много ясно да се изясни този въпрос, за да не бъде атакуем в съда за реципрочността. Разбира се, обсъжда се този въпрос и на други места, но наистина е много важно да има гаранции е, в смисъл, че Европа да бъде защитена и всички сега възникващи економически е, оператори в Европа е, да е, могат да е, участват е, в, по реципрочен начин, т.е. Е, да не е, да, да има една равнопоставеност или едно равновесие на световно ниво, а не да се получава една, така да се каже, незаконна конкуренция за влизане, с която се навлиза в европейските пазари. И Що се отнася до е, предприятията, които примерно са осъдени за, наве... за нарушаване на трудовото законодателство, ако предприятието е осъдено в, в Рим, например, не е редно то да бъде лишено от възможност да участва в търгове другаде. Затова смятам, че можем да намерим една интересна формулировка в това отношение – а последния въпрос ми се струва. Да, отново беше за осъдените предприятия. Там е, трябва да се говори за сериозни и е, повтарящи се нарушения. Така, с това формулировка можем да избегнем е, факта еднократно е, съдебно е, решение да възпрепятства предприятието от участие в търгове. Говорихте също за критерии. Мисля, че действително сега можем да говорим вече за стратегически критерии, за екологични, такива и социални. Не знам какъв е закона в е, Германия, но в Белгия, например, е, кмета няма никакви правомощия. Той, им, той може да решава това единствено с помощта на Общинския съвет, т.е. с Общинските съветници. Те, целият този орган има право да води, да започне и да води процедурата по обявяване и присъждане на поръчката. Не може само кмета да го направи. Госпожа Стайлер, Разбира се, че трябва да се спазват колективните договори. Съществува си това задължение в текста. Да се върна отново на изказването на господин Шваб – Дали ще успеем да постигнем компромиси? Е, мисля, че е, ние обсъждахме, не знам защо смятате, че сме обсъждали маловажни е, въпроси. Ние имахме много срещи с докладчиците в сянка и постигнахме много сериозен напредък по компромисни текстове, които според мен са приемливи и доста и смятам, че не само е, според мен, доста от докладчиците в сянка са съгласни и се надявам, че е, спрямо графика, който коментира госпожа Занети от комисията, е, ще успеем да се справим. Много се... Е, знам, че и комисията задачите не са били никак е, лесно. Е, в Имко се говореше за гласуване на 10 октомври е, като се има предвид всички графове, е, графици за предаване на изменения, преводи, обсъждане в работна група, среща между докладчиците в сянка и представители на комисията, нека да не забравяме, че ние трябва да излезем с становище, значи е, в никакъв случай не може да се спази срока 10 октомври. Не беше възможно това. Аз Още през май го казахме и точно така е излезе. На 21 октомври, доколкото разбирам, ще излезе позицията на Корепер. Много добре, но гласуването в Имко няма да бъде затруднено. На 21 22 ще гласуваме и на, 20, на 18 ноември ще гласуваме за специфичните отрасли. Значи 5 месеца в рамките на 5, 5 месеца от е, май до октомври успяхме да стигнем практически до е, предаването на текста и е, в подколедната ЛХ на парламента ще можем да поставим и тази тема като се надяваме, че ще успеем да излезем и с една обща позиция между парламента и съвета. Благодаря. Това бяха моите отговори, госпожо председател, на въпросите на колегите. Председателката, благодаря господин Тарабела. Отговорихте подробно на всички въпроси и мисля, че Направихте така, че изяснихме всички въпроси, които си бяхме поставили. Пожелавам успешна работа на докладчика и докладчиците в Сянка. На 29 ноември ще се гласува текстът тук в комисията. Благодаря ви. Ще се видим отново утре сутринта.